за Съда на Европейската общност. Начало на гласуването. Не работи ли апарата? Е, ако не работи апарата, ще ни кажете как сте гласували. Така, начало на гласуването. Край на гласуването. Трансферът е одобрен с 32 гласа за, 3 против и 3 въздържали се. И по изменението на щатната таблица. Е, е, искате ли да гласуваме? Добре, в такъв случай начало на гласуването. Край на гласуването. 35 е, гласа за, 1 против и 3 въздържали се. И така, сега Oui, quel vote Moi, je ne voterai pas à ce moment-là. И така, първо гласуване по споразумението, което ни беше изложено, което беше обсъдено току-що. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Компромис е одобрен с 24 гласа за, 9 против и 6 въздържали се. Vingt-quatre, neuf et six. Et alors maintenant, on vient aux amendements. И така, сега стигаме до измененията на докладчика. Sur l'ensemble des amendements. Гласуваме всички изменения на докладчика. И така, сега трябва да се произнесем по измененията внесени от докладчика, които онагледяват споразумението, което току-що одобрихме. Това е цялостно гласуване по всички изменения или ще се спрем на всяко едно от тях по-отдално. Госпожа Завал, аз съм объркана. Какво гласуваме сега? Устните изменения на докладчиците ни по първата част? Това, което ни раздадоха днес? Или списъка? Започваме да гласуваме изменение по изменение или устните изменения на докладчика, които отразяват споразумението? Имате думата, щом искате да получите думата. Групата социалистите не иска да се гласуват редовете, където има съкръщения на бюджета. Това никога не е правено. Е, когато гласуваме доклад, доклада е от общ характер. Не е необходимо да се спираме на толкова подробности. Мадам Гардия Забал. Госпожа Гардия Забал смята, че не е необходимо е, в специален параграф да се посочва формулировката на всяка кредитна линия, където са направени бюджетни съкръщения. Така, Значи, е, искате е, да се придържаме към първата фраза, към първата алинея, ако мога така да се изразя. Ah, Искаме е, да отпаднат всички параграфи, където decrease the level of the ordinary expenditure. Но първото изречение, параграфа, където това е на английски, текста се чете на английски. До юро 20 милион. Това не е необходимо защото в предишното изречение се казва, че обикновените разходи са намалени 4%. Председателя, господин докладчик, какво е вашето предложение спрямо това желание? Аз предлагам предложих това основно изменение заради миналата година, когато се споменаха не само бюджетните редове, ами и съответните суми. И моя опит, ако правилно си спомням, е че загубихме това гласуване и нещата случиха както предлага госпожа Гардия Савал, така че съм склонен да се съглася с нейното предложение. Ме... Да, госпожо Холмайер. Имам конкретен въпрос по отношение на параграфа. Ако заплащането на служителите, ако за него нямаме право според регламента да решаваме друго извън съдържанието на самия регламент, то не можем просто така случайно да решим нещо. Трябва да спазим процедурите, които са разписани в регламента. Всяка година се правят адаптации въз основа на регламента и не мога да разбера защо изведнъж се появява това ограничение 1.4 или 1.6, но при всички положения това се определя от регламента, а не от нашите желания. Не можем да решим нещо, което върви против разпоредбите в регламента. Там се казва и. 4%. Да, господин председател, като докладчик миналата година се бях заклял да не се намесвам повече, но все пак искам само да кажа, че подкрепям искането на госпожа Гардия Сабал по две причини. Първата от тях е да се посочат линиите, където имаме съкръщения, без да посочваме сумите, това обективно погледнато няма никакъв смисъл. Това не добавя нищо и искам да ви напомня какво стана миналата година. Има нови събития. И настъпиха нови събития между момента, в който приехме предполагаеви суми, когато гласувахме отдалните кредитни линии. Защо? Защото междувременно беше създадена нова политическа група. Така че Estimate вече не бяха актуални. Подобно събитие може отново да стане. Така че предложението на госпожа Гардия Савал е абсолютно е, уместно. Искам да напомня, освен това, че положението беше същото миналата година. За обикновените разходи тавана беше 1,6. Когато обаче научихме, че процента на инфлацията е по-висока и трябва да преизчислим сумата, тогава просто решихме, да остане размера 1,6, но е, да променим е, останалите бюджетни съкрещения. Така че варианта, който в момента приемаме, е най-бюджетно отговорния председателя. Именно за това, е, за да останат маржове и за да можем да плащаме заплатите през 2016 година, ние платихме част от найемите за 2016 през 2015. Председателя. Да, е, трансфера беше направен в края на 2015 година, е, е, за да може найеми за 2015 година да бъдат ощетоведени като найеми за 2016 година. Генералната дирекция по финансите иска да вземе думата. Кой от вас ще вземе думата? Да, благодаря, господин председател. Съвсем кратко пояснение по параграфа, за който говори госпожа Гардия Сабал. Мисля, че той не може да се приема във вида, в който е разписан в момента, защото е написано – в вида, в който е гласуван от бюрото. Току-що ви представям проекто бюджета на предвидими разходи, който е направен от бюрото и тези съкръщения на бюджета вече са предвидени. Значи има два варианта. Или си отбелязвате, че при поверителната процедура е прието съкръщение от 1 милион, или просто този параграф отпада, защото той е включен в проекто бюджета за прогнозируеми разходи. Председателя, господин докладчик, може би можем да се придържаме към първа линея, където е написано това, което в момента зачете на английски. Това е последното изречение. Съгласни ли сте? Докладчикът ни е съгласен. Този параграф изцяло отпада, както пожела и госпожа Гардия Забал. Господин Допре е насърчи за това. И така. Е, е, след като внесохме това пояснение, вече пред вас са измененията на докладчика. Кой е за първото изменение? Общо ли? Общо ли гласуваме? Добре, в такъв случай гласуваме е, всички изменени изменения целокупно. И така, е, кой е за текста като цяло? Кой е против? и кой се въздържа? Не е ясно. Не, не е съвсем ясно за това. Пристъпваме към поименно гласуване, начало на гласуването. Е Край на гласуването. Измененията са одобрени с 25 гласа за, 13 против и 3 въздържали се. Alors, пред вас е списъка за гласуване. устно мнение на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. За. Oh, pardonnez Compromis numéro 3. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е приятно, но нека да проверим поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се 25 гласа за, 16 гласа против. Компромис 4 и 5 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. doit se prononcer sur le 23 Oui, oui. Oui. Sur le 23, qui est pour Изменение 23. За. Против. Нека да направим проверка. По именно гласуване, моля гласувайте. Изменение 23. Прекратете гласуването. Приема се. 23 гласа за, 16 гласа против, 2 въздържали се. Изменение 29 е отеглено. Компромис номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 7. За. Компромис номер 7. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис номер 8. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 37. За. Госпожа Градия Сабалова иска думата. Извинете, че отново нарушавам гласуването, но, бихме, но искаме разделно гласуване, тъй като първата част от изменението вече всъщност се осъществява, така че не виждаме много нуждата да гласуваме за. Затова искаме разделно гласуване. От Ad Secretary General нататък. Няма да искам, няма нужда да искам от генерал секретар и бюрото да правят нещо, което вече се прави. Ето защо искаме разделно гласуване. От аз, секретари General нататък. До края на изменението. Какво смята авторът на изменението, господин Дюпре? Mais je pense que nous notre amendement tel quel. А мисля, че трябва да запазим изменението в настоящия му вид. Добре. Гласуваме изменение 37 в настоящият му вид. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Из... Компромис номер 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. За. Против. Нека да направим проверка. По име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20 гласа против, 19 гласа за. Vous n'avez pas voté bah, Pourquoi vous n'avez pas voté Не сте гласували. Защо не сте гласували? Le vote a eu lieu, on va pas... Гласуването вече приключи. Faut reprendre le vote alors. Ами, значи трябва да повторим гласуването. Добре, ще повторим гласуването. По изменение 43 и 40, които се гласуват заедно. Моля, гласувайте. pas. J'ai 37 votes. Il, y a, il manque 38. 37 гласували. Липсваме един човек. Край на гласуването. 20 voix pour, 19 voix contre. 20 гласа за, 19 гласа против. Изменение 44. Изменение 44. За. tombe parce que ça c'était voté. Il est tombé. Измене 44 отпада. Гласуваме изменение 45, 46 и 47. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 48. Отпада. Изменение 49 също. Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 52. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 10 за, против, Amendement номер 10. Компромис номер 10. Госпожо Гардия Сабор, имате думата. Съжалявам, но нямахме време да работим по списка за гласуване, така трябва да ги правим исканията си по-отделно. Тоест искаме разделно гласуване по компромис 10, искаме изменение 54 да се гласува отделно. Alors on va voter d'abord sur le 53. случай гласуваме първо изменение 53-то. Sur la première partie. По първата част. на компромис номер 10. Тоест, изменение 53 първо гласуваме. Искате първата част на изменение 53 да се гласува отделно. Добре. В такъв случай гласуваме първата част на изменение 53. Präsident. Kenner? Oui, Monsieur Rubig. Äh, ich glaube, wir sollten so vorgehen, wie das in der Stimmliste vorgesehen ist. Да, ами, мисля, че трябва да процедираме както е предвидено в списка за гласуване. Тоест първо да гласуваме компромис номер 10 и ако той е бъде отхвърлен, тогава вече може да гласуваме изменение 53 отделно. Така че нека първо да гласуваме по изменение номер 10. Компромис 10. Нашето предложение е първата част на изменение 53 на групата на социалистите да замени първа част на компромис номер 10. Вижте, има компромис. Ето защо ми се струва, че е добре да започнем с гласуване на компромис. Ако, ако компромисът бъде отхвърлен, тогава ще видим вече. Господин Зелтък. Господин председател, струва ми се, че не е подходящият момент да променяме нещо по компромиса толкова е объркано положението вече, че никой не разбира какво гласуваме. Така че не искам да има разделно гласуване, не искам да се промени структурата на гласуването. Добре. В такъв случай нека да гласуваме компромис номер 10. За? Против? Нека да проверим по именно гласуване. Моля, гласувайте. Scrutin е clos. Край на гласуването. Компромисът се, се приема с 20 гласа за, 17 гласа против, дама въздържали се. Компромис номер 11. За. Компромис номер 11. Кой е за? Против? Нека да направим проверка. По именно гласуване, моля гласувайте компромис номер 11. Прекратете гласуването. 17 гласа за, 17 гласа против. Така случай се отхвърля. Компромис номер 11 се отхвърля. Господин Калмер. Извинявайте, господин председател. А, кратък въпрос, на който може би трябва да мога да отговоря, но нямам, но всъщност не мога. Колко е максималният брой депутати и членове на комисията, които имат право да гласуват? 41. 41. 41. 41. Bien. Donc le compromis est repoussé такъв случай компромис 11 се отхвърля, в такъв случай гласуваме измененията по-отделно. Изменение 56 за. Против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 13 гласа против, 2 въздържали се. Изменение номер 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 55. За. Против. Нека да направим проверка. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 25 гласа против, 16 гласа за. Компромис номер 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 60 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 61. За. Против. Въздържали се? Отхвърля. Приема се. Извинява се председателя. Изменение 63. За. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. да направим проверка. Изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 гласа 21 гласа е за, 20 гласа против. Изменение 64 за. Против. Изменени 64. 63. You voted for or against? Micro, mi, mi, micro, s'il vous plaît. Micro. 63. What was your vote? On amendment 63. По изменение 63 бих искал да гласувам за, вместо да гласувам против. в против по грешка. Добре, още един глас. Още един глас за, в такъв случай се приема. Мадам Albert. Non, non, non. Er er гласуваше против, а искаше да гласува... Гласуваше за, извинявайте, а трябваше да гласува против. И това се случва грешка, е, веднага го каза и попита дали можем да гласуваме отново. Добре, в такъв случай нека да процедурен въпрос. Господин председател, според процедурните правила това не е позволено. Председателя казва начало на гласуването, край на гласуването, не може да се гласува отново. Направиш, ако направиш грешка, просто си направил грешка. Случвало се и на мен, това е лош късмет. Но ако някой от членовете на комисията смята, че е гласувал по начин, който не отговаря на желанието му за гласуване,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 какво сме, как сме гласували по изменение 61 и 62, а 63 може да бъде повторено като гласуване. Пак питам, как гласувахме по 61 изменение? Господин председател, 60-то беше отхвърлено. 61 во беше прието. 62 го не беше гласувано, но трябваше да го гласуваме. Тъй като изменение 60-то беше отхвърлено, в такъв случай изменение 62 не отпада. Допуснах грешка, като не обявих изменение 62 за гласуване, за което се извинявам. Следователно, нека сега да гласуваме изменение 62. Кой е за изменение 62? Против? Нека да направим проверка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се отхвърля 16 гласа за, 22 гласа против, 3 въздържали се. Така стигаме до изменение 63.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 Изменение 71. Отпада. Изменение 72. За. Против. Нека да направим проверка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 гласа против, 13 гласа за, 7 въздържали се. Изменение 74. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 18 гласа против, 2 въздържали се. Изменение 75 за, против, въздържали се. Приема се 73 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 76 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 76 по именно гласуване. Моля гласувайте. Отхвърля се 23 гласа против, 18 гласа за. Изменение 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 15 за, против, въздържали се. Номер 15 е, е прието. 82 изменение за, против. Е, ще проверим, защото не всички вдигнахте ръка. 82 изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се е, с 16 гласа на 13 и 11 въздържали се. 83-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 86-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че е, се приема. Нека да проверим по именно гласуване. Начало на гласуването по 86-то изменение. Край на гласуването. Приема се и то с голямо мнозинство. Ако обичате, вдигайте високо ръка. Така ще печелим време. 87 изменение за, против, кой се въздържа, отхвърлено е 88 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 90 за, против, въздържали се, отхвърля се, 90 казва оратора. За, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се. Ще проверим, защото не вдигате ръка. 92 изменение, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено 20 е, за, 21 против, 93 за, против, е, въздържали се отхвърлено е, 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 16 за, против, госпожа Велзабал Извинете, в гласуването вече се проведе. Е, казвате, че е спид вод, но изхождаме от принципа, е, че първо гласуваме компромиса. И компромисното изменение беше гласувано. 98. Да. Ние искаме е, от разделно гласуване за част от компромисното изменение. Е, така става за много доклади. Е, ако трябва да се променя правилото за гласуване, не, не, не, няма да го променяме. Моля за извинение, казва председателя. Е, ние гласуваме компромисното изменение, но отпада изменението 96-то на господин Ашфорд. От това отпада от гласуването в компромиса. Цитира се частта, която отпада от компромисното изменение. Това е компромисно изменение номер 16, уточнява председателя. Така е, ще е, гласуваме е, на части. Компромисно изменение номер 16. Първата част стига до цитираното на английски изречение. Къде е quel на? Ah bon, sur la première partie qui s'arrête. Така, по първата част, която стига до on demand, ясно ли е за всички? Ако е ясно за всички, поставям на гласуване първата част. Кой е за първата част? Е, кой е на противно мнение? Е, няма такива, няма и въздържали се. Първата част е прията. Сега, втората част, която започва с това, което беше казано на английски. Кой е за втората част? Кой е против? Ще е, проверим с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Втората част е гласувана с 20 гласа срещу 18 и 3 въздържали се. И така, компромисно изменение номер 16 е одобрено. Кой иска думата? Никой. 98 изменение за, против. Амандмент, амандмент 98. 98 изменение. Кой е за 98 изменение? Против? Въздържали се, отхвърля се. 99 изменение за. Против. Приема се. Изменение номер 100. За. Против. Ще проверя поименно гласуване. Край на гласуването. Одобрява се. 101 изменение за. Против. Кой се въздържа? Приема се. Изменение 102. Проверяваме по 101. Qu'est-ce qui se passe Merci. Благодаря, казва председателя. Е, допитване по 101. Начало на гласуването. Е, начало на гласуването по 101. Е, край на гласуването. Одобрява се с 22 гласа срещу 18. 102 изменение за. Против. Е, отново ще проверя по именно гласуване. По 102 изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено с 24 гласа срещу 17. Компромисно изменение номер 17 за. Против. Кой се въздържа? Приема се. 108 изменение за. Против. Мисля, че се отхвърли, но ще проверим. Поименно гласуване. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено с 23 гласа срещу 17. 109 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 110 изменение за, против. Вие не всички вдигате ръка, така че трябва да направим проверка. Начало на гласуването по 110 изменение. Край на гласуването. Изменението се приема с 22 гласа срещу 18 и 1 въздържал се. Компромисно изменение номер 18. С разделно гласуване. По последната част. Е, така, по първата част. Кой е за? Господин Тепрес, да вземете думата ли? По втората част, господин председател, искам е, да кажа, че аз не съм за идеята, но предвид настоящата атмосфера да говорим за удобството на парламентаристите, значи да е, дразним обществеността. Ние не пътуваме е, при жалки условия, така че да се гарантира нашия комфорт е просто предизвикателство. sur la première partie по първата част на компромиса, където се изключва изречението, което господин Депре иска да задраска. По първата част, кой е за? Благодаря. Против? Кой се въздържа? Първата част е прията. По втората част, за. Кой е против? Ще проверя с поименно гласуване по втората част на компромисно изменение номер 18. Край на гласуването. Втората част е одобрена с 21 гласа за, 17 против и 2 въздържали се. Изменение е, номер 114. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 115. За, Против. Ще проверим по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се одобрява. Много ви моля, вдигайте високо ръка, защото иначе ще има много поименни гласувания. 116-то изменение за, против. Кой се въздържа? Отхвърля се. 117-то за, против кой се въздържа? Мисля, че е одобрено, но ще проверим. По 117-то изменение, по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 124 гласа срещу 16. 118-то изменение за. Против. Кой се въздържа? Отхвърля се. 119-то за против, кой се въздържа, отхвърля се. 120-то изменение за, против, кой се въздържа, отхвърля се. 121 изменение за, против, кой се въздържа, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, одобрява се. 123-то изменение за, против. Мисля, че е, се приема, но проверяваме по именно гласуване по 123-то изменение. Край на гласуването. Одоброена е с 24 гласа срещу 16. 125-то изменение за, против, кой се въздържа? Одобрява се 125-то изменение за, против, кой се въздържа? Отхвърля се. 127 изменение за, против. Не всички вдигате ръка. За това поименно гласуване по 126-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа срещу 12. 127 изменение за. То отпада. Добре. 128 изменение за. Против. Кой се въздържа? Отхвърля се. 129 изменение. Така отпада, защото 127 е прието. 130 129-то отпаднало. 129-то е, отпада, но 129-то не е гласувано. 130-то изменение. Да. То е едно и също, така че е едно и също гласуване. 131 изменение за. Против. Кой се въздържа? Приема се. 132 изменение за. Против. Ще проверим по именно гласуване 132 изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с 22 гласа срещу 17,2 въздържали се. 133 за против. Не, не видях добре вдигнатите е, ръце. Извинете, 133-то изменение за. Против. Мисля, че е прието. 134 за против. А, гласовете са разделени. Ще проверим 134-то изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено е с 20 гласа срещу 19 и двама въздържали с 135 за. Против. Кой се въздържа? Прието е. 136, 137, 138. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Прие... Приемат се. 139, 140, 141. За. Против. Кой се въздържа? Приемат се. 142 изменение. За против, кой се въздържа, отхвърля се. 143-то изменение с разделно гласуване от е, докладчика. Чете се на английски текста. И така, гласуваме по това твърдение на докладчика. За, против, кой се въздържа? Това изменение се отхвърля. И останалата част от текста. По 143-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. On en vient и така стигаме до съображенията. Изменение номер едно за. Кой се въздържа, отхвърля се. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер трето за, против, кой се въздържа, приема се. Изменение номер 4 за, Против? Ще проверим. Изменение номер 4. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърли се с 20 гласа срещу 18 и 3 въздържали се. Изменение номер 5. За. Против. Ще проверим по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 гласа срещу 17 и 2 въздържали се. Изменение номер 6. За. Против. Кой се въздържа? Отхвърля се. Компромисно изменение номер 1. За. Против. Кой се въздържа? Приема се. Изменение номер 10. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Изменение номер 11. За? Против? Въздържали се? Мисля, че е отхвърлено, но ще проверим по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа на 16. Изменение номер 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 13. За. Против. Ще проверим по именно гласуване. По 13-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа срещу 12 и 5 въздържали се. И така, стигаме до края. Гласуваме целият текст в изменения му вид, по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Текстът се е, приема с 27 гласа за и 14 против. И така, стигнахме до края. Извинявайте, оказа се тежичко. Добре, ми така, значи приключихме. Скъпи колеги, има ли други въпроси? Не виждам. Следващото ни заседание е предвидено за 25 и 26 април в Брюксел. Закривам заседанието. Приятна вечер!